Съответно, следващата точка е свързана с клаузата за обща отбрана, съгласно член 42, параграф 7 от ДЕС. Отново изявление за мест председателя на комисията, върховен представител госпожа Могерини. Благодаря, господин председател. Това не е, е обичайно време за Европа. Ние сме изправени пред предизвикателства, които са абсолютно изключително Време е да действаме единно, но същевременно е, Съюза е съставен от 28 страни, така че много, много трудно да действаме единно и едновременно. Атаките в е, Париж бяха изненадващи, но е, някои смятаха, че Европа ще следствие на подобни атаки ще бъде разиденена и ще бъде объркана. Но мога да ви кажа, че нашият отговор, отговора на Европейския съюз е да бъдем едини, Един единен съюз от първия ден нататъка. След терористичните атаки в Париж, е, Франция поиска помощ по силата на член 42.7 от е, договора за функциониране на Европейския съюз. Държавите членки отправиха към Франция важно и много силно послание. Послание за солидарност и помощ. В е, този член се, са описани задълженията на държавите членки да предоставят помощ и подкрепа на държавата членка, която е обект на атака. Обикновено това се счита, че може да стане след като има военна атака или нападение, въоръжено нападение, но члена също така може да се прилага в случай на терористични атаки. В него са в него се, се, се описва европейската рамка, в която трябва да се е, окаже помощта Девизът на Европейския съюз е разнообразие в единството и ние ще бъдем единствени. Френският министр на отбраната отправи две искания към министрите на Европейския съюз. Първо, да се подкрепят операциите срещу Даеш в Сирия и Ирак и също така да се предоставят е, ресурси, когато те са необходими в за операциите, които Франция е разгърнала в различните страни в борба с Даеш. Та, това бе разгледано от е, съвета по отбрана, както и в други формати. Няма специфични процедури, както знаете, за прилагане на член 427, тъй като членът до сега не беше активиран. Така че приложението трябва да се приспособи към е, специфичните обстоятелства. Трябва. Както вече казах, а дори и да, да няма ясно разписана формулировка за помощ, ние в съвета по искане на Франция реши, решихме европейските структури да участват е, в изпълнението на разпоредбите на този член. Как... Разбира се, всичко, всичко това трябва да бъде е, ко- координирано и Франция ни предостави е, необходимата информация в е, е политическия и военния комитет. До, до, до, до сега е, операциите на Франция срещу Даеш не са имали последици върху нашите е, структури. Е, членът също така е, позволява да се координират действията с други формати и други международни институции. като това въжи особено за държавите, които са членки на НАТО. Целта е солидарността да се пише и превърне в конкретни действия, защото само нашето единство може да бъде нашата сила. Нашите специфични характеристики на външна политика, е, различните формати на нашите армии и е, капацитети могат само да бъдат е, едно преимущество защото единството в разнообразието е нашата сила. Ние можем да го използваме, трябва да използваме всички разпоредби, залегнали в договорите за защита на националните интереси на отдална страна и на всички нас. Така че нека бъдем солидарни, за да можем да бъдем горди с е, единството в разнообразието си, когато и както можем. Благодаря, госпожо Могерини. Сега колегата Галер за две минути. Благодаря, господин председателю. Франция беше първата страна, която. Е, поиска задействането на клаузата за отбрана, съгласно, за взимна отбрана, съгласно член 42.7, след като се случиха тези ем, безпредседентни атентати е, в, в Париж. Този член е свързан и с е, един политически въпрос. Той се отнася до една страна, която създаде пред този прецедент, свързан с член 42.7. Европейския парламент през 2012 година призова вашата предшественичка да предложи насоки в случай, че този член бъде задействан. Освен това да се проучи по какъв начин конкретно трябва да се реагира и кой за какво трябва да отговаря. Това до сега не се е случило и вие го казахте самата. Преживяхме ситуация, в която ам, границите, външната и вътрешната сигурност някак си се сливат. Трябва да се възползвам от възможностите, които проистичат от договорите. Ясно е, че че по, а, полицейските органи, граничните органи, тайните служби разполагат с информация, която могат да споделят. Те могат да се информират преди да се случи а, самото събитие. Тези държави членки, които искат да работят в по-тясно сътрудничество и искат да се ангажират повече, те могат чрез активирането на тази клауза за структурното сътрудничество да провеждат взаимни действия. Благодаря, господин Галър. В началото забравих да кажа, че изоставаме в, изоставаме с времето и за това няма да бъдат допускани сини карти. Колегата Пашко има думата за две минути. Um... That... Мога само да изкажа съжалението си, че докладът, който изготвих преди 2000, през 2012 година, дойде 4 години по-рано от нужното. Няма да повторим това, което ние поискахме и въпросите, които зададохме в този доклад, на които така и не получихме отговор. Джефри Ван Норден, който е тук, познава отблизо историята на този доклад. За съжаление, както казах, нашите призиви бяха пренебрегнати. И когато вместо член 222, който се занимава в частност с терористичната заплаха Франция, се позова на член 42, трябва да поставим прецедент за всякакви подобни случаи за, за бъдеще. Като адвокат си притеснявам от подобно навлизане в непозната територия. Кой може да предвиди какво ще се развият нещата за бъдеще? За пореден път демонстрираме, че има опасност Европейския съюз да се изолира в своя собствен свят, който е напълно отделен от действителността. Ние смятахме, че член 42, параграф 7 никога няма да бъде е, използван и за това се оказваме в това положение, където се налага да използваме много по скъпоструващи мисии и за да гарантираме сигурността в съседните ни страни. Оказва се, че Европейския съюз не може да а, разчита на моралното си превъзходство и решението си да не използва военни сили. Истината е, че Европейския съюз е под атака, без да реши вътрешните си, си проблеми и не може да решите само на меката сила. И ако Европейския съюз продължава да пренебрегва действителността, която ни заобикаля, силно се опасявам, че ще последваме съдбата на Лигата на нациите в края на 30-те години. А всички бихме искали да избегнем това. Благодаря ви.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 тук, тук, тук, тук, тук става дума за борба с терористични атаки а, и да помогнем на Франция, а не да се опитаме да разгръщаме нашите е, военни амбиции. Ние сме против създаване на постоянна единица, създаване на щаб, който да, да е, осигурява колективна отбрана на Европейски съюз, е, извън рамките на НАТО. Мисля, че това ще бъде един много опасен прецедент. Ние е, многократно сме предупреждавали, че е опасно Европейския съюз да се бърка в отбраната е, и на страните. Всяка страна има своя капацитет, има и НАТО. Някои много, много се очудиха, че в Лисабонския договор залегна клауза за взаимна отбрана, защото тя няма никаква основа но при всички случаи 22 страни е, членки на Европейския съюз са членки на НАТО, а останалите участват в един или друг формат в дейността на Алианса. Така че няма ник- никакви причини да е, се опитваме да създаваме нови структури. Провокирате ли или просто искате да оставите НАТО на страна от решаването на тези проблеми? Следва. Как ти... Господин Пает, задействането на клаузата за взаимна отбрана от страна на Франция ни дава възможност, но и задължения, свързани с изпълнението на целите по тази клауза. Ем Европейския съюз трябва да създаде свой военен съюз, за да може да откликне на бъдещите предизвикателства и заплахи. Трябва да бъде изготвен правилният план за действие в тази връзка, за да може всеки да знае какви са неговите задължения, когато определена държава реши да задейства тази клауза необходимо да се предостави съхватна помощ, възможно най-бързо от всички държави членки. Времето е много важно в такива случаи. случаи. Член 42.7 не е вид заместник на член 5 от договора на НАТО. Ние сме изправени пред терористична заплаха. Понякога заплахите се пренебрегват или не се възприемат прекалено на сериозно. Е, е, натиска, под който е поставен Европейският съюз, заплашва да доведе до е, разрухата на Шенген. За мрежата от, от тайни служби, е важно да се създаде Европейска разузнавателна агенция или пък Европол да има повече компетенции, за да може да а, управлява тази мрежа и да се засили сътрудничеството между тайните служби, служби на държавите членки. Освен това, трябва да се засили контрола върху вноса на оръжие в Европейския съюз, както и износа му. Благодаря на колегата Пает за минута и половина, колегата Консул Пермоя. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Върховен представител, ние отхвърляме задействането на клаузата за взаимна защита, тъй като тя не дава никакъв отговор. Тя само разпумва духовете и превръща Европейския съюз в военен алианс. И ние се противопоставяме на тълкуването на Франция, тъй като терористичен атентат не представлява военно нападение. По този начин се връщаме към логиката на войната срещу тероризма, в контекста на която полицейската дейност и разоснователните служби наделяват на всичко и се слага край на международното сътрудничество, което води до загуба на свободите. А не бива да губим нашата свобода. Не бива да си губим времето, унищожавайки джамии всички познаваме добре последиците на тази логика. Тази логика доведе до създаването на чудовището Даеш. Тук става въпрос за двустранно споразумение, което обаче не подлежи на никакъв контрол, включително и на парламентарен контрол. Трябва да се върнем към някои водещи принципи, да спазваме устава на ООН, трябва да се сложи също така и ембарго на износа на оръжия. Благодаря ви, господин Косо Пермуи. За минути и половина думата има госпожа Валеро. Е Госп... Господин председател, госпожо заместник, председател на комисията. Първо бих искал да израза своите съболезнования на семействата на жертвите на терористичните пакти атаки в Париж. Най-важното от тук нататък е подобни атаки да бъдат предотвратени. По а, искане на а, президента Оланд, който каза, че в момента Франция води война, по същия начин, както президента Буш обяви война след терористичните атаки от 11 септември. Но атаките пораждат атаки. В крайна сметка в, в, в Париж имаше престъпления, престъпления срещу хора, а не намеса на една държава срещу друга държава. Така че нека да не създаваме един е, опасен е, прецедент, нека да не включваме държавни, няколко държави в война, а по-скоро да активираме член 42.2. Да си помислиме е, как ще разгръщаме своя отбранителна политика. Ние не искаме да се ескалирам е, военните действия в Европейския съюз, затова ние не трябва да да е, се придържаме към това, а да се бориме за защита на собствените си ценности. Колега Хокем. Благодаря, господин председател. В Обединеното кралство винаги ни се казва, че а, няма а, обединена армия, но ам, може би някои се съмняват вече на къде са тръгнали нещата. Господин Блеер изпрати войските а, тогава в. А, Ирак. Господин председател, трябва да ви е, кажа, че много от е, войниците тогава се включиха във военната мисия, да, за да защитят е, кралицата. Колко ще последват господин Юнкер? Е, защо на времето е, Франция не се присъедини към Обединеното кралство, когато ставаше въпрос за Фолкландските острови? Е, ораторът е прекъснат от председателя. Благодаря на колегата Хукъм, колегата Обермайер. Благодаря, господин председател, Като австриец аз съм горд от неутралитета, който поддържа моята държава. Ние трябва обаче да се грижим и да поддържаме нашата независимост, нещо, което е посочено под формата стратегическо партньорство в договорите. Не ме очудва и това, че Австрия е и част от целите на Европейския съюз, свързани е, с нашата отбрана. Доколкото разбирам, когато ам, има такава запах към Европейския съюз, трябва да бъде приета на сериозно, но не трябва да има военно партньорство, което да е скрито. Трябва да има трансатлантическо партньорство, когато говорим за такива неща, и е партньорство в рамките на Европейския съюз. Благодаря колегата Пападакис. Комунистическата партия на Гръция осъжда съвместната резолюция и се противопоставя на създаването на общ генерален щаб на Европейския съюз в основа на член 42. Създаването на подобен генерален щаб е и активирането на клаузата за, взаим, за обща отбрана само води до екс, екс, екскалиране на военния конфликт в Сирия и засилва милитаризирането на Европа в посока създаване на обща армия. Заедно с НАТО ние проливаме кръвта на хората в региона. А войната се води за това откъде ще минат тръбопроводите в Близкия изток. Претекстите, че се позоваваме на солидарността и се отправяме с призиви към Съединените щати са неоснователни. Империалистите трябва, империалистите злоупотребяват с страховете на гражданите, ние трябва да се противоставим на империалистите богатството принадлежи на народа. Народа трябва да има достъп до това богатство. Благодаря ви, думата е господин Бог за две минути. Господин председател, госпожо заместник председател, уважаеми колеги, смятам, че това беше знак на солидарност да се помогне на френския народ съгласно член 42 алинея 7 нямаше да е правилно да се задейства член 5 на НАТО, защото в такъв случай трябваше намесата да е много по-широко мащабна. Тук става въпрос за война, която се води извън Европейския съюз. Не говорим тук за европейска операция, но говорим за това дали можем да окажем съдействие по някакъв начин, да речем наблюдатели, чрез предоставянето на изтребители и така нататък. Има штаб квартири които могат да координират действията си в отделните държави членки и по този начин може да се действа по-бързо, по-ефективно, с по-малко рискове за нашите э, войници и да може да се сложи край на една война в э, Близкия изток, война, която е опасна за всички нас и война, която е свързана с международния тероризъм, който вече има съвсем различни мащаби. Води се е, война с участието на наши е, войски е, с една терористична групировка. Необходимо е да си сътрудничим. Не става въпрос за повече компетенции, става въпрос за предоставянето на услуги и даването на съдействие. Госпожа Гоменш има думата. Е, е, Клаузът Феза Мутуа. Клаузата за взаимна защита която, на която се позова президента Ол Оланд е истинско предизвикателство. Най-после трябва да превърнем думите в дела. Идете в Кюрдистан да видите как всички наши действия всъщност се провалиха. Днес трябва да предприемеме стратегически стъпки и всеки трябва да поеме, свой, да поеме своите ангажименти за активиране на клаузата по 42.7. Ако нашите правителства обаче не, зад, не задгърбят абсолютно устарелите понятия за суверенитет, няма да постигнем до, ня, до никъде. Трябва да се мобилизираме за борбата срещу тероризма в Европа и целия свят. Благодаря. Давам думата на следващият оратор. Госпожа Фотига, благодаря ви, господин председател. Мнозина включително и адвокати, бяха изненадени от факта, че Франция след същия атентат се, се позова на член 42 параграф 7, вместо да се позове на член 222. Това беше голяма изненада. Франция иска да проведе двустранни е, преговори с държавите членки. А съветът е, единодушно подкрепи Франция в тази нейна инициатива и от а, текущия дебат, вече става ясно, че има проблем, свързано с, с, с това решение. Благодаря ви за изказването. Госпожа Волтмас има думата. Благодаря, господин председателю, госпожо Могерини. За първи път една държава членка се позовава на член 42, алинея 7. Странно е, че 27 страни дадоха своето съгласие. Ще кажа първо, нямаше ли да е по-добре Европейския съюз да беше съдействал сам този член и да беше поел водещата роля. Не иска ли съвета да разшири тази процедура, така че да може съвмен с комисията да предприема мерки? Госпожо Могерини, тази набрана инерция трябва да се използва като катализатор. След тези събития е необходимо да се създаде европейска армия. Ако не се направи сега, то кога? Още веднъж казвам, набраната инерция трябва да се използва. Благодаря ви, господин. Е, Сакораф има думата. Благодаря. За, за първ път бе активирана клаузата за взаимна отбрана. Това означава, че е, ценностите и сигурността на европейските граждани са под заплаха. Да, на, на, на, наистина солидарност необходима, но постоянна солидарност. Кой в крайна сметка е нашия враг? Е, другите, каза, е казал Жан-Пол е, Сартер. защо и кога а, е, европейците отидаха да бомбардират а, е, тези страни? Кой даде оръжие на джихадистите? И сега как чрез, е, е чрез е, военна намеса и чрез военна запоимопомощ ли ще спреме всичко това? Не, трябва да имаме политика, която е, да е, да намали бедността, да, да спомогне за економическото и социално развитие и да се работи за истинско сътрудничество. Благодаря, госпожа Ривази. Благодаря ви, господин председател. След емоциите след атентата стана ясно, че нямаме възможност да се защитим заедно от тероризма. Клаузата за обща отбрана се използва безпредседентно за първи път и поставя под въпрос воденето на истинска обща политика на сигурност и отбрана. Обща политика, която мнозина от нас искат, независимо от политическите ни ориентация Призивът за активиране на тази клауза дойде от нашата страна, от Франция и може би трябва по-скоро да се притесним за разпадането на нашето общество и на възможността ни да живеем мирно заедно. Ние в Европейски парламент не сме част от процеса на взимане на решение, включително и за активирането на този член, също въжи и за върховният представител госпожа Могерини. Тази клауза е символ за стъпка назад в европейската интеграция. Тя поставя акцента и дава приоритет на двустранни преговори. Ето защо аз, като французойка, която се е борила за изграждането на обща европейска отбрана, не разбирам защо се е, активира тази клауза, която противоречи на европейската интеграция и на обща отбрана на Европейския съюз. Благодаря думата има госпожа Мишел Алиомари. Благодаря, господин председател. От името на френския народ бих искал да, да благодаря на всички страни, които подкрепиха активирането на тази клауза. Бих искал да да благодаря на тези, които извършиха конкретни действия. Бих искала също така да ви благодаря за солидарността. Да, госпожо Върховен представител, вярно е, че има много въпроси и неясноти, свързани с активирането на тази клауза. Какво можем да направим ние, за да се защитим? Защото, скъпи колеги, всички са потенциални жертви на тероризма. Някои страни вече станаха обект на атаки, други е, ще станат. Е, не НАТО може да отговори и да задейства. Аз съм бивш министър на отбраната и знам това. Така че ние, имаме, ние трябва да защитиме нашите граждани. Това е основната задача на държавата. Е, държавата сама обаче не може да защити само своите граждани. Така че, госпожо върховен представител, наистина Европа на отбраната трябва да върви напред. Вие казахте, че сте убедена, че трябва да го направиме, но сега кажете ни какъв е графика, какви са е, крачките. Трябва да имаме един общ щаб, за да можем да, да, да, им, да правиме прогнози, да реагираме е, бързо, веднага. Не можем да го направим, докато нямаме единен щаб. Да, имаме единство в разнообразието или разнообразие в единството. Но това означава, че трябва да имаме структурирани постоянни сътрудничества. Те са прагматични и конкретни. Очаквам конкретни и прагматични отговори от вас, госпожо върховен представител. Сега давам думата на господин Паньо. Благодаря ви, господин председател. Госпожо върховен представител, скъпи колеги. След терористичните атентати на 13 ноември 2015 година президентът на Френската република Франсуа Оланд се позова на член 42 параграф 7 в речта си пред Конгреса в Франция. Изправени пред ужасяващото престъпление, пред заплахата от смърт на наша територия, солидарността на европейско равнище беше единственото решение, което стои пред нас. И днес това, тази солидарност се показва чрез символа на активирането на клаузата за обща отбрана на член 42 параграф 7. Да, Франция се нуждае от подкрепата на останалата част от Европа, защото често ние сме сами в борбата срещу тези, които ни нападат. Реди се държави членки много бързо отговориха положително на активирането на този член и аз ги поздравявам за тяхното решение. Би трябвало да ни представите една нова стратегия за външната политика и политиката на отбрано и сигурност на Европейския съюз до юни 2016 година, госпожо Върховен представител. Много е важно активирането на клаузата за обща отбрана, направена от Франция, да придобие оперативно измерение. Действително, за първи път държава членка се позовава на тази клауза. Нека този първи опит да бъде е, да, да ни служи за пример. Нека това да постави начало на процеса на изграждане на обща европейска отбрана, както споменаха някои колеги. Не можем повече да, да си затваряме очите. В Европа има заплахи за сигурността, които са общи за всички държави членки. И те се намират в, незабав... в незабавните ни съседи, в Сахел, в Близкия и Среден изток. И изводът е много прост. Общата ни сигурност е регионална. Няма как да я разпокъсаме. Изправени пред това положение. Само една истинска Европа на отбраната ще бъде на мисълтата. Европа не може да разчита само на една държава като Франция. И Франция не може сама да осигури сигурността на цяла Европа. Така че нека да не се е, страхуваме да кажем на онези, които искат повече Европа, да не се е, заблуждават че единствено и само чрез повече Европа и повече европейско действие имаме шанс да победим терористите в войната, която водим срещу тях. Това е действителността. Това е основният ни политически проект, който ще възвърне на Европа своят авторитет. Авторитет, който тя загуби в, по време на тази криза. Благодаря ви, скъпи колеги, благодаря ви, госпожо Върховен представител, за вниманието. Смятам, че това е един изключително важен дебат и днес, тук в Европейския парламент, в разговорите с вас и с съвета да намерим отговорите, които очакват не само французите и французойките, но всичките 500 милиона граждани на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Сега думата има господин Бернт Луке. Господин председателю, дами и господа, ясно е, че Франция има нужда от сътрудничество, помощ и солидарност от страна на другите държави членки предвид терористичните атаки и терористичните заплахи, на които сме изложени всички. Социал-демократите и християн-демократите използват този случай, за да обосноват създаването на военен съюз и създаването на европейска армия. Това не е уместно. Имаме е, нямаме нужда от една европейска армия, само защото ам, във Франция са извършени атентати. Ние имаме е, система за сигурност в рамките на, на НАТО и с тази система трябва да се откликва на всички военни заплахи. Държавите е, членки показват своята добра воля, когато ам, предлагат на Франция да я подкрепят във всяко едно отношение. Повече от това не е необходимо. Благодаря ви. господин Урбан Креспо от е, Обединените левици. Благодаря, господин председател, дами и господа. След е, атентатите в Париж станахме свидетели на хора, които искат да сплашат е, населението и да му вдъхнат омраза към околните, какво да направим, да се заключим в къщи, да се съмняваме в всички и във всеки. Ако се постигне това, то тероризма ще е спечелил. В... Така че в момента ние правиме точно това. Вчера не забравяйте, че вчера и в Буш е, реши да, да бомбардира Ирак. 14 години по-късно сме свидетели на това, че бомбите доведаха до пускане на още повече бомби. Така че актив, активирането на този член ще превърне Европейския съюз в един военен съюз да се борим срещу фашизма и варварството с е, е, военни средства. Не, не можеме. Не трябва. Благодаря. Господин Милиан. Господин председател, благодаря ви. Благодаря на госпожа Могерини за направените разяснения, свързани с член 42 параграф 7 и ролята на европейските институции. Терористичните атентати, които доведоха до активирането на клаузата за обща отбрана, беше нападение срещу всички държави членки. Трябва да се борим срещу подобни терористични атентати и приветствам решението взето на министрите от на отбраната на последният съвет. Сътрудничеството ни с международни партньори, включително и арабските държави, е съществено значение. Войната срещу Даеш трябва да сложи край и на войната в Сирия, но това не може да стане само по военен път. Надявам се на следващото заседание да постигнем напредък, включително и за намаляване на напрежението между Саудитска Арабия и Иран. Трябва да продължаваме заедно да се борим срещу тероризма в Африканския рог, в Йемен, в целия регион. на целият регион в момента терористите намират убежище, в което могат да се ползват от всичките си възможности да разгърнат целия си потенциал и трябва да сме наясно с тази опасност и, и нейното въздействие върху Европа. Съществуването на подобни организации в съседни на нашите държави е достатъчна причина да се засили отбраната на европейско равнище и за целта да се активират всички инструменти на разположение в договорите Лисабон. Думата има Тонино Пикола. Представници након терористичких напада в Паризу, Прошле године министр... Благодаря, господин председателю. След атаките в Париж през ноември миналата година, френският президент се позова на член 42 на нея 7 от договорите за Европейския съюз и това беше безпредседентен акт. Много тълкуват този член от Лисабонския договор по грешен начин, като го сравняват с член 5 от договора с НАТО, а именно, че когато една държава, една държава на членка на НАТО е нападната, си това е нападение срещу всички останали държави членки. Много държавите членки изпратиха положителни отговори на призива на Франция. Ситуацията породи много допълнителни въпроси, свързани с вътрешната сигурност на Европейския съюз. Трябва да се направи всичко, което е необходимо, за да не се окаже, че общата политика за сигурност и отбрана ще е слабата брънка в веригата на интеграцията. Развитието на тази политика поставя повече въпроси, отколкото отговори. Е, средствата изразходени са в размер от 21 до 60 милиарда. Тази е, политика, за която говорим, трябва да се използва като отправна точка. Господин Бареко, Добре, господин председател, госпожо Могирини. Терора е сред нас, защото няма кой да го спре на границата, а не защото нямаме обща армия. Вместо единна армия някой трябва да пази границите на Европа европа е изправена пред най голямата опасност за запазването на мира откакто съществува европейският съюз. престъпните методи на зомбираните от даеш хора заплашват всяка държава член на европейския съюз. европейските правителства са заставени да водят наистина война която изисква огромни финансови ресурси. като представител на република българия която е външна граница на европейския съюз с турция и е икономически най слабата държава в европа настоявам страната ми да получи равни възможности за отбрана с тези на западноевропейските партньори. не трябва европейският съюз да дублира нато защото моята родина е плацдарм на хибридната война на две бивши империи като русия и турция. вместо единна европейска армия европейският съюз е длъжен да плати и осигури охраната на своята източна граница като подкрепи финансово българя. да не разчитаме турция и исляма да ни пазят от самите тях. благодаря. Е, е, Господин председател, госпожо върховен представител, заместник председател на комисията, днешният ни дебат за пореден път ни напомня, че 6 години след влизането в сила на договора от Лисабон все още няма разпоредби за прилагане на клаузата за обща отбрана и позваването на тази клауза всъщност беше по-скоро символична и политическа, отколкото практическа мярка. В е, за разлика от член 5 на НАТО, на европейско равнище няма никакви структури, които да позволят прилагане на клаузата. Отговора на атентатите в Париж и цялостната ни действия в края на миналата година показва, че имаме нужда от Европейски съюз на отбраната, чрез в на който държавите членки да си сътрудничат по-близко в областта на отбраната и да се насочат към постоянни структури за сътрудничество. Имаме нужда и от постоянна централа, която да гарантира възможността да координира нашите военни сили в тяхното сътрудничество с НАТО. Всъщност, тяхното сътрудничество с НАТО е от съществено значение за отбраната на нашите общества и ключови инфраструктури за бъдеще. Няма нужда отново да измисляме колелото, а трябва заедно да се подготвим за всякакви видове нападения, независимо дали ще бъдат военни или много е, напреднали невоенни атаки. Това е ролята на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има госпожа Нина Гил. Благодаря, господин председател, госпожо Върховен представител върховен представител. За първи път се задейства тази клауза и как ще действаме ние ще проистече от този прецедент. И това ще е от значение и за миналото ни, и за бъдещето ни. Трябва да се засили сътрудничество в областта на отбраната и обмяната на разнователна информация. Държавите в Европейския съюз от общо разходват много повече средства за отбрана, отколкото всяка друга военна сила. И защо? Защото не, не работим съвместно. Как можем да се справим с, с терористичните заплаха, Ми като споделяме информация. Как можем да се справим с, с търговията на оръжие на черния а, пазар? Ами като, а, като противодействаме на разпространението на оръжие. Не трябва да се изолираме от НАТО. Член 42 алинея 7 много ясно посочва, че трябва да, да действаме съвместно. Трябва да се интегрира пазара във всяко едно отношение. Трябва да има паритетност. Благодаря ви, господин Андрей Пленкович. Mm, благодаря, господин председател. Госпожо Върховен председател, след терористичните атаки в Париж, Франция реши да се позове на клаузата за взаимна помощ в член 40 2.7. Държавите членки са готови да приложат разпоредбите на този е, член. Видяхме, че държавите членки откликнаха на искането на Франция и, и също така да подпомогнат и Франция в други операции по света. Така че трябва да намериме начин за е, укрепване на нашето сътрудничество в тази област и да изработиме една обща стратегия за европейска политика на отбрана и сигурност. Трябва да видим по какъв начин е, да какви да бъдат мерките за прилагане на 42-7, 222, как да, да включиме в това и плана за действие за отбрана и нашата бяла книга. Това ще бъдат нашите приоритети през следващите месеци и нидерландското председателство. Господин Зала има думата. Колеговия, наша резолюция справни пожар. Скъпи колеги, в нашата резолюция с пълно право призоваваме за гарантиране на еднакво равнище на сигурност за всички европейски граждани. Също толкова уместно искаме Европейския съюз да има място в съвета за сигурност на ООН но тези, тези искания, както и актив, искането за активиране на член 42 от страна на Франция не могат да бъдат искали, на които са отговорни на двустранно равнище. И двете искания могат да бъдат изпълнени само ако има съвместно командване и обща европейска армия. Тя няма нужда да бъде мащабна, но трябва да бъде на разположението на цяла Европа. За целта да ни е нужна и е, нужни европейски разнователни сили. Без тях, без е, съвместно командване и разнователни служби не можем да изпълним задължението съгласно Лисбонски договор да сигурим сигурността на нашите граждани. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има Туне Келам. Благодаря, господин председателю, госпожо Молгерини. Предизвикателството от ислямските терористи е факт, който поражда безпокойство у гражданите и в задействането на член 42.7 може да се възприеме като катализатор и като ам, основание да се засили сътрудничеството, свързано с а, а, общата ни сигурност. Факт е, че все още потен, потенциалът а, не се използва. Член 222 трябва да се използва паралелно с член 42 линия Има спешна нужда да се укрепи сътрудничеството с НАТО. Трябва действията, свързани с общата политика на сигурност и отбрана, да бъдат синхронизирани и уеднаквени съществуващия капацитет в Европейския съюз трябва да се използва. Трябва да се използват и военните щабове и, и на оперативно ниво. Трябва да има център, който да се занимае с изготвянето и прилагането на план за е, реакция в спешни ситуации. Господин Преда има дамата. Благодаря варварските атентати, извършени в Париж, не се не засегнаха само французите, но и всички европейци. За това трябва да намериме европейско решение на въпроса. Клаузата за съвместно, за съвместна обрана е първа, първия етап на този европейски отговор. Няколко страни отговориха положително на призива на Франция и аз искам да ги поздравя за тяхната реактивност и ангажиментите, които поеха. Разбира се, различни отговори се е, получих от различните страни. Обещанията трябва да завършат с конкретни действия. Но макар и да бъдат е, малки помощта да не е огромна от отделните страни, ако направим сумата на различните помощи, ще постигнем нещо много трябва да се възползваме от тази възможност, за да създадем ясна стратегия на отбраната в Европа. Да, да действаме единни, да се взаимодопълваме. Това не е само желание, това е абсолютна необходимост в момента за борба срещу Даеш, да се стабилизира Сирия, да се намери решение на проблема в Либия. Европа трябва да бъде единна и да действа като един. Следващия господин Ковачев. Благодаря много, господин председател, госпожо Могерини. Европейските граждани искат от нас бързи и ефективни решения, защото опасността е тук при нас всяка страна членка трябва солидарно да помогне с това с което може а в актуалната криза заедно със съединените щати арабските страни иран и под егидата на обединените нации и започналия виенски процес трябва да гарантираме работещо решение за мирното бъдеще на сирия и ирак където да могат да се върнат мигрантите намиращи се сега на територията на европейския съюз. госпожо могерини активирането от страна на франция на чл. четиридесет и два седем нека да използваме като катализатор и положим основите на силен и устойчив Европейски отбранителен капацитет включително европейска разузнавателна служба европейска армия и охрана на външните граници за да можем да посрещнем множеството външни и вътрешни заплахи за европейския съюз. като първа стъпка в тази посока следва да се изгради постоянна европейска гражданско военна централа на стратегическо и оперативно ниво която да координира както прилагането на планове за действие при извънредни ситуации а също така и сегашната както и бъдещите операции по активирането на член четиридесет и две седем и член четиридесет и две две разбира се в тясна координация и сътрудничество със структурите на нато и в никакъв случай дублиране а допълване на тези структури не на последно място успешното решаване на проблеми като миграцията борбата с тероризма и радикалния ислям предполагат изпълнението на поетите ангажименти. срамно е когато лидерите в брюксел взимат решения и след това връщайки се в своите столици не ги изпълняват особено що се отнася до финансовите ангажименти. благодаря ви. Благодаря ви. Сега преминаваме към спонтанни изказвания думата има госпожа Томашич. Е Благодаря, господин председателю. Смятам, че всяко разумно човешко същество вижда, че тери... на тези терористични заплахи не може да се реагира само от една държава членка. Трябва да се окаже помощ не само ем, след задействане на член 42 алинея 7. Ами е, това е действие, което трябва да бъде предприемано от всички, всички ни във всеки един такъв случай. Клаузата за взаимна отбрана е правилния подход. Това означава, че ние признаваме, че Франция е обект на военна агресия и на тази агресия може да се отговори само като се обединим. Разбира се, тук ответната страна не е държава, ми е държава в държавата. Т.е. говоря за ислямск, така наречената ислямска държава, което е терористична организация и нищо повече. Смятам, че след задействането на тази, на тази клауза за взаимна отбрана, не е, е правилното основание. Това не означава обаче, че не трябва да окажем съдействие на Франция, на която е друга държава в такава ситуация. Изабел, е, Изабела Долфи има думата. Благодаря, господин, господин председател. Френската държава се позова на член 42.7 за взаимопомощ. Нормално е след всичко случило се в Париж през последните месеци, но от юридическа гледна точка как седат нещата? Разполагаме с член 222, в който се казва, че когато една държава е жертва на терористичен акт, а, А от друга страна, не, нека не забравяме, че Даеш не е държава. А, От друга страна, нека не забравяме, че Франция зап, зап, започна бомбардировки в Сирия. А какво прави Европейския съюз? Нищо. Никаква координация, никакви координирани действия за борба срещу тероризма. Господин Мариас има думата. Благодаря ви, господин председател. Клаузата за взаимна отбрана, съгласно член 40 и втори параграф 7 и член 222 от договора за функционирането на Европейския съюз постановяват че в случай на, туристическа, държ... на туристичен атентат държавата членка може да получи подкрепа на своята територия. искането на Франция за помощ във военни операции в Северна Африка е неоснователно. Тези мисии нямат за цел борба срещу тероризма, а цел забогатяване. Видяхме какво се случи през 2011 година в Сирия. Това са изводите и на независим мозъчен тръст. Сирийската опозиция подкрепена от Франция, съставена от ислямистки групи и това показва всъщност как, кои са организациите, които подкрепя Франция, които пренебре в останалите държави членки. Не бива Европейския съюз да, да взема участие в подобни империалистични войни. Благодаря ви. Е, Горгиос е, Епидеос. Благодаря. Благодаря, Георгиос Епидеос. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το άρθρο 42, παράγραφος 7 благодаря член 42 алинея 7 от договора на Европейския съюз означава, че се задейства клаузата за взаимна отбрана. Тук говорим за, задълж... за, за задължителната раз... задължителна разпоредба и то на много високо ниво, когато тази клауза се задейства, когато една държава членка или нейната територия е застрашена от военна заплаха или а, пък има потенциална заплаха за а, нападение а, върху тази държава. Знаете много добре, че е, Турция заплашва Гърция с война от много години. Ако Гърция потърси своите, прав... Е, своите права, трябва да поиска и признаване на Кипър. Каква е позицията на Европейския съюз в това отношение? Дали Европейския съюз е поискал от Турция да престане да се държи по този начин и да промени политиката си, свързана с северната част на Кипър? Или пък дали Гърция е поискала военна намеса? Какво ще кажете за това? Госпожа Федерика Могерини има думата. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа, че сме изправени пред заплаха, която не беше добре разбрана, която не беше ясна, която не можеше да бъде предвидена в момента, в който се прие Лисабонския договор. Защото в крайна сметка граждани на Европейския съюз са заплаха за Европейския съюз, но те са свързани с трети страни, където биват обучени, откъдето получават средства. И всичко това се свързва всъщност с Даеш и с случващото се в Сирия. Така че е, такава връзка, вътрешно-външна връзка, трудно можеше да бъде определена и дефинирана преди 6 години. Така че днес има нужда, някои казват, да защитиме нашите граници. Но нека не забравяме, че атентатите в Париж са извършени от френски граждани вътре в страната. Така че как ще гарантираме сигурността на нашите граждани от заплахи, които са едновременно външни и вътрешни това изисква една комбинация от мерки. И За това наистина смятам, че глобалната стратегия, по която работиме, ще ни помогне да определиме структурата и рамката за защита на нашите граждани днес и утре, когато заплахите ще бъдат други. Но нека да се спра на някои конкретни въпроси, които бяха повдигани позоваването на 42.7 вместо на 220. 222. Разбира се, държавата, държавата членка взема политическото решение да се позове на този или оня член, когато потърси помощта на другите. Но, но нека да сравна тези два члена. 42.7 се позовава на военна агресия или военна а, а, въоръжена атака. Това зависи от езика, докато в другия става дума за терористична атака или природно бедствие колкото до задължението и в, по силата на двата члена държавите членки имат задължение да помогнат, колкото до помощта по 42.7 помощта идват отделните държави членки, докато по силата на 222 член се мобилизират и инструментите на Европейския съюз. Така че 42 7 дава възможност за интерпретация и да тълкуване и да видим начин и да решиме начина по който може да бъде приложен. Така че аз мисля, че в момента точно това правиме, като обединяваме нашите ресурси, нашите ресурсите на нашите отделни служби. И това е на основата на решенията, които взехме съвместно с френското правителство. А след след, като това бе обсъдено в съвета за отбрана, 24 час по-късно ние успяхме да реагираме. и правната служба, и различните е, структури успяха да реагират е, много спешно и е, да се мобилизират. Колкото до член 222, там се казва, че Европейския съюз има координираща роля, използвайки инструментите на Европейския съюз. Но нека да ви кажа, да се върна към казаното от мен в увода, уводните ми думи. Дори 42 да не призовава Европейския съюз да играе някаква специфична роля, ние заедно с Франция и съвместно с всичките държави членки по време на съвета, а, който се състоя през, септем, през декември, всички заедно решихме, всички структури и институции на Европейски съюз да участват в изпълнението на нашите ангажименти на всички нива и като по този начин ще можем да засилиме ролята на Европейския съюз Доколкото си спомням, Елмар Брок спомена също така за мястото, където се извършват действията. Те са различни. А, в зависимост от това на кой член се позоваваме. 222 означава, че действията трябва да се проведат на територията на държавата членка, докато по 220 и е, до по 42.7 е, помощта може да бъде е, предоставена навсякъде. Може и други, може да, да, се, да, да има и позоваване на други членове, защото знаете много добре, че е, съществува и друг член, член 44, е, кой, който никога до сега не е бил споменаван. Става дума за, за, за член, който гласи, че някои държави членки могат заедно с е, е, съвета да вземат решение да водат е, е, операции от името на Европейския съюз. Аз лично смятам, че в случая Европейския съюз е, като Европейски съюз не трябва да води военни действия срещу Даеш и мисля, че съвета ще се съгласи с това. Смятам, че и повечето от вас ще се съгласат че поне сега, сега за сега, разбира се, нещата могат и да се, да се променят, но за сега просто не виждам Евро, Европейския съюз да трябва да организира военна операция срещу Даеч. От друга страна обаче по силата на 42.7 може да се засили ролята на Европейския съюз и може да се, да се засили нашата роля в рамките на коалицията, която е, е предприела действия срещу Даеш. Колкото до НАТО, за държавите членки, които са и, дър... и членки на НАТО, взаим... взаимопомощта е всъщност допъл... е допълва ангажиментите, които те са поели по силата на членството си в Алианса. Така че няма препокриване, няма конкуренция, няма е, е, дублиране, има само допълване. През последните е, месеци работихме за укрепване на сътрудничеството. Аз и Йен Столтенберг и смятам, че това е, укрепване на сътрудничеството ще се е, изрази в много по-конкретни действия, особено след заседанието на НАТО през юли. Вярно е, че ние имаме различни е, мисии, но разбира се, намираме и поле на допълване на нашите действия особено там, където едната и другата организация могат да, да, да допринесат с добавена стойност. Примерно в областта на кибертероризма. Така че Франция се позова на 42.7 и това е знак, че Европейския съюз може и трябва да бъде е, разглеждана като съюз, който може да осигури стабилност е, и в е, света. Второ, солидарност, второ, солидарността е един от нашите основни принципи. И трето, не е, необ, не е необходим идео, идеологически или теоретичен дебат или теоретичен дебат в момента. Това, което е необходимо в момента, е да използваме инструментите, с които разполагаме и да осигуриме необходимите политики, политически условия, за да можем да ги използваме най-ефективно. Защото и нашите нашата солидарност и съвместни действия в областта на отбраната и сигурността могат да имат добавена стойност. Нека да споменеме и седемте мисии и операции, които провеждаме по света. Това е също един инструмент, с който разполага всяка една отделна държава членка и която доказва, че когато сме единни и работиме заедно, сме много по-ефективни, отколкото когато всеки действа по-отделно. Това се признава и от Европейския съвет и Знаете, че и съвета през юни, и съвета през декември декември взеха решение да се инвестира повече в е, съвместната политика в областта на сигурността и отбраната, но трябва да продължиме работата, за да за да можем наистина да приложиме разпоредбите, залегнали в тези членове, на които се позоваваме в момента, в интерес на целия Европейски съюз и на европейските граждани. Благодаря ви. С това приключваме дебата на тази